За хвиле приходим до kolejnej дебати. Продължаваме нататък след малко. Сега бих искал да приканя всички или да напуснат залата. Естествено ще ни липсвате. Или да заемат местата си. Започваме след малко. Hello. So this is for